Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung. Колеги, от, искам да започнем с заседанието. Радвам се, че тук е първият ми заместник председател Легутко. Като погледна колко време имаме за доклада за отношенията на Европейския съюз Китай, съм много изненадан. Крайният срок за внасяне на измененията беше 3 септември. Днес е 13 октомври. Казаха ми, че уж заради превода не било възможно доклада да се разгледа на по-ранен етап. Сега обаче гледам, че продължаваме да не разполагаме с внесените е, компромиси. Е, среща на докладчицата в Сянка не се беше провела 6 седмици след е, внасяне на изменета. А, и поради тази причина не можем да гласуваме следващата седмица, понеже няма сериозна подготовка. 16 ноември няма да бъде възможна дата за гласуване, защото докладчика няма да го има и стигаме до 7 декември. Е, една голяма част от колегите, включително и председателя, е, ще, е, ще бъдат в делегация в АКТБ. Това за мен е абсолютно неприемливо. Може би докладчика може да, да ни направи е, предложение за това как може да ускорим е, е, процедурата, за да може все пак да напреднем. Докладчика има думата. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Преди една седмица получих превода на английски на всички внесени изменения и успях да ги разгледам. Е, до тази сутрин интензивно работих е, върху е, предложения за компромиси. Те са почти готови. Не се дължи на моята работа това, но много политически групи ме помолиха да поработя върху компромиси. 448 изменения бяха внесени. Една част от тях логично отразява важното, важните събития, случили се в Китай по време на лятната вакансия или пък малко преди е, това. Някои говорят за криза, други искат да се споменат експозиите на 12 август. Говори се за замърсяване на почвите и подпочвените води. Все още не е ясно с какви вещества засегнати са чуждестранни предприятия. Миналата седмица, когато дойде превода на измененията, започнахме интензивно да работим по компромисите. През следващите дни ще представя компромисите на докладчиците в сянка. Тези компромиси е, е, се отнасят до отношението между Европейския съюз и Китай, положението е, в Тибет, демокрацията в Китай, политиката по конта среда, политиката а, а, срещу тероризма, положението на уйгурите, положението в Хонг-Конг, хонг напрежението в Южно и Китайско море, вълшената ситуация по отношение на човешките права в Китай а, и настоящите търговски отношения между Китай и Тайван. Много ви благодаря, колеги, за интензивната работа. Очаквам с нетърпение вашите измени. Благодаря ви. Знаете ли вече къде са основните проблеми при измененията, за да можем да говорим за тях, защото това е смисъл на втория кръг от разисквания? Или пък измененията, или все още не знаете? по най-различни теми получих е, тежки предложения за изменения, които не позволяваха толкова лесно да се направи компромис. Докладчиците в сянка трябва да се консултират още веднъж. А им, имаме ли вече предложения за изменения? За компромиси, извинете. Бих могъл да ги изпратя днес на докладчиците в сянка. Те ще бъде хубаво, ако ги имаха преди днешното заседание, преди този дебат. Има ли желащие да се изкажат, господин Ланен? Да, господин председател, е, действително този доклад трябва бързичко да бъде приключен. Междувременно е, имахме две срещи с нашите партньори от Китай, едната през юли, другата през е, септември. Нашите партньори от Китай питат за доклада. Те са загрижени, а, е, че този доклад няма да бъде с необходимото качество. А, а, което е необходимо за стратегическото партньорство между Европейския съюз и Китай. Говорихте за събитията през лятото, катастрофата в Танжин. Това е ли е, обаче от значение за стратегията на нашите отношения с Китай? Имаше спорадични изявления на президента на Китай, но не мисля, че това е толкова важно. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху тези области на политиката, в които Европейския съюз възнамерява да работи и за в бъдеще с Китай, а не върху е, е, изказванията на президента, експлозиите в Тънжин и така нататък. Това не бива да бъде на преден план.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 които са в тази посока, че трябва да продължи економическото сътрудничество. Говорим за Азиатската банка за инвестиции, плана Юнкер. Защо целият този комплекс инвестициите трябва да бъде обработен. Наред с економическото сътрудничество, ние говорим и за политическо сътрудничество. Има конфликти по света, за чието решаване Китай би могъл да помогне огне. А, има а, наред конфликтите в Сирия, Иран и така нататък и конфликт в Южно Китайско море. Също трябва да се говори за тази тема. Следваща тема е цифров Китай, цифрова Европа. И Изобщо целият този преход към цифровизация. А, как а, да осигурим защитата на данните, как да се борим срещу киберпрестъпността, как да разработваме нови технологии. Това са все стратегически теми. И аз се надявам господин а, Белдер а, при изработката на компромисите да се концентрирате върху тези теми, а не върху темите, които са хоби на един или друг депутат, но не ни а, а, помагат за стратегията. How can you do that? Как да направим това? just, uh, uh, I mean, uh, sorry, I didn't hear. Uh... ме, не, не чух последното изказване, но на испански казваме, че трябва да разбираме добре китайците. извинявайте, да имаме търпението на китайците. И е, в този случай трябва да търсим какво ще е най-ефективно е, за нашите взаимоотношения. Сега, ние тук измененията ли ще обсъждаме или закъснението? E е, коментирам ли измененията от името на НП? Ще объря на испански. Eh, como he dicho, si tenemos un poco el retraso hasta diciembre, eh, е, Действително изоставаме. Е, очевидно до декември ще се проточи работата по компромисните изменения. Надяваме се, че докладчикът ще ни държи в течение. А, що се отнася още, до измененията, още през юли казах, че ще дам някои е, предложения. Вече представих общите си идеи. Мисля, че трябва да подчертаеме изключителното значение на Китай на международната сцена. Защото те е, са на път да заемат своето място сред водещите страни в света и съответно следва да проемат отговорностите си, да и уважават е, правилата, които се спазват от всички. По време на преговорите за инвестиции, ние трябва да се възползваме от възможностите за развитие е, на Китай и да се възползваме от техния пазар. Китай е, следва да направи един преход към една по-отворена економика, отворена към пазара, не към е, държавните сили. Смятам, че това е положително развитие и за тях, и за нас е, представям съответни изменения и по темата правата на човека, защото тя е важна. Е, господин Ламбренидис е, ни представи поредния кръг на преговори и има трудни моменти и за положението в Тибет и за християнските младсинства. И както казахте, господин а, докладчик, в Южно-Китайско море е положението е проблематично. в отношенията с Тайван Китай трябва да, след, да спазва международното морско право. Е, Европейския съюз, двустранни и местни контакти е, ще наблюдава положението съвсем отблизо. Но също трябва да подкрепим и инициативите, които дават възможност да подсилват и заздравяват взаимоотношенията в този регион и да дадат е, съответните права на Тайван. В двустранните ни отношения трябва да поставяме и международни теми, като промяната, климатичните промени. Е, докладчиците в Сянка ще изкажат своите мнения, разбира се, и е, ще има, смятам, достатъчен марш на маневри, за да постигнем съответните компромиси, които да очертаят нашите стратегически цели. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, ik, wil, ik wil de rapporteur... Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя докладчикът за работата му по темата и анализа на взаимоотношенията Европейския съюз с Китай. Господин Белдер много е, се радвам, че обръщате внимание на основни моменти, които са отирят за нас. Китай отбелязва напредък, той е економически тигър, но в дипломатическото поле все още не се изявява като тигър. Също трябва да отчитаме и положението на тези малцинства, които все още не, би, не са достатъчно с признати права. Тибетците, уйгурците и християните. Herr Scholz. Господин Шулц, благодаря, господин председател. Не за първи път обсъждаме този доклад. През последните години многократно сме говорили за е, отношенията Европейски съюз Китай, включително и вие бяхте докладчик по темата. Аз не споделям е, е, ориентацията на този доклад. Той е твърде кратък и в крайна сметка не води до а, заключенията, до които би трябвало да а, води. Председателят на нашата делегация за Китай в парламента вече каза, че би трябвало да премислим основните си е, очаквания и изисквания е, към по-нататъчното стратегическо развитие на отношенията с е, Китай. Става дума за стратегическо партньорство, като направим преглед на изминалите вече срещи на високо равнище Европейски съюз Китай, установяваме точно това. Така че е, естествено е да има някакви принципни различия между нас, но въпреки всичко, обективно погледнато, докладът може да бъде подобрен. Е, междувременно вече и други колеги се изказаха в тази посока, е, както политическите, економическите аспекти, хуманитарните, свързаните с правата на човека трябва по друг начин да бъдат разгледани и е, да се навлезе малко повече в дълбочина. Така че е, по отношение на проекто доклада бих си пожелала една промяна в ориентацията така че действително Европейският парламент да даде един ефективен принос за по-нататъчното развитие на отношенията с Китай. Благодаря ви. Да, моля, имате думата, господин Шафхаузен. Е, е, Благодаря, господин председател. Този доклад очевидно няма да го гласуваме сега. Имаме и доста отрицателно отношение към него. Кои са най-важните ни проблеми? Според мен няма и достатъчно равнопоставеност в взаимоотношенията между Европейския съюз и е, Китай. Не се разсъждава в документа за економическите взаимоотношения с тази страна не се поставят изисквания за е, справедлива търговия и е, мерки за устойчиво развитие. Китай е в дефицит е, спрямо Европейския съюз като последица, разбира се, от нашата деиндустриализация в огромна степен. Така че трябва да се търсят решения за постигане на равновесие в търговията дългосрочно. Китай е първата економическа сила в света, но тя не развива економически, стратегически мерки в независимо от това какво ние твърдим и искаме, в момента света не е ориентиран към един полюс, а по-скоро има много полюси на развитие, докато Китай смята, че нещата са си останали както е до сега. Много е лесно да се заклемяват останалите, но ние трябва също така да огледаме и себе си за мен е направо скандално винаги да осъждаме какво правят другите, без да поглеждаме себе си, каква, какво точно правим ние. Давам изменения с доста гняв, защото ние всеки път заклеймяваме Китай за неща, които вършим и ние самите. Grazie Presidente, eh, mi congratulo con relatore. Следващият оратор, благодаря, поздравления за докладчикът. Три момента искам да очертая, свързани с няколко различни теми. Според нас много повече може да се направи по, в отношенията към малцинствата, уйгурите и други. Визирам тук политиката на Централното правителство, която включва и много форми на преследване на младсинствата. Примерно политиката към буддистските манастири, е, липсата на свободи на буддистското на буддистските манастири, безнаказаността, която, на която се радва централното правителство при разрушаването на тези манастири. Също околната среда, човешките права, специално за човешките права коментираха и колегите. Изключително важно е и е, ключово значение за парламента да се да изрази абсолютна нетърпимост към нарушенията на човешките права и да осъди подхода на централното правителство по отношение на човешките права свободи, не само към младсинствата, към населението на Китай като цяло. Новия закон за борба с тероризма и националната сигурност е много мъгляв по ред теми, които засягат именно защитата на основните човешки права. Трето, околната среда. до 2020 е поставена цел да се отвои е, капацитета за ядрена енергия на страната. Това безпокои света изключително много, защото това е още една заплаха за, окол... за околната среда. И ние трябва да сложим акцент именно върху тези ключови моменти в нашия доклад. Господин Преда, благодаря. Господин председател, искам да отправя поздравления за докладчика за неговата работа. Обеден съм, че ще стигнем до добри резултати с колегите. Нека да припомня в този контекст, че НП е против каквото и да било съглашение с Националния фронт, трябва да, бъдем абсолютно ясни по този въпрос. И също така да подчертая и темата Тибет. Предлагам ред изменения, за да подчертаем колко тежка е кризата там. От 2009 там непрекъснато а, нараства а, напреженията и преследванията. Над 140 случая вече са ни съобщени. А, китайските власти оби определено твърдяват контрола. Аз посетих Непал и съм свидетел на това колко а, малък вече е броя на тибетските монаси, на които се позволява да стигнат до Непал. Тихата дипломация може би ще даде резултати. Поне така си мислехме, но сега виждаме, че това не се случва. От пет години реално вече диалог няма между е, китайските власти и Далай Лама. И е време да кажем вече е, открито е, колко е влошено положението и да настояваме диалога между китайските власти и Далай Лама да се възобнови, за да се търси политическо е, споразумение, за да могат съответните общности да изпълняват и да се радват на, свободно на своите права. Няма микрофон ораторът. Господин председател, като председател на делегацията за Китай, поисках отново думата и слушах много внимателно изказванията на колегите и ще направим съответните изпоти. Все пак е, бих искал да е, повторя, че е, нашите партньори, нашите, другата страна очаква от нас всъщност един доклад за отношенията Европейски съюз Китай. Естествено, че тук не би трябвало, според мен, с оглед и на ситуацията на ромите в много от държавите членки на Европейския съюз, съюз, както и на случилото се в Унгария, да не се фиксираме единствено върху а, нарушенията на правата на човека. Става дума най-вече за стратегическото измерение на отношенията Европейски съюз-Китай. Естествено, че правата на човека в никакъв случай няма да се подценяват. Е, никога не сме го правили и продължаваме да държим на това, но все пак става дума за стратегическо сътрудничество Европейски съюз Китай. Отново призовавам да се придържаме към е, темата. Аз също бих искал да направя някои забележки. Ще, след като проведохме тази дискусия, ще призова, ще апелирам към докладчика да подготви компромисни предложения с оглед на дискусията, която проведохме. Така че да се очертае съвсем ясно стратегическата насока, стратегическия подход в това отношение, е, като че ли е, няма разминавания между нас и различия. Е, същевременно трябва да си дадем сметка, че не става дума за доклад посветен на правата на човека. Китай е една от най-големите страни и най-мощните страни в света. Тя е и член на съвета за сигурност на ОНЕ. Така че тя играе една много съществена роля в световен мащаб. Естествено, е, на това трябва да се наблегне е, и да го имаме предвид. Е, освен това, економиката, економическите взаимоотношения, китайските предприятия, европейските предприятия, които инвестират в Китай. Ситуацията не е, е добра. Е, около 50% от капитала е, трябва да е на лице. Не може да се участва в обществените поръчки и процедурите за възлагане на такива поръчки. Също времено една голяма част от печалбата много трудно може да се трансферира и при неблагоприятни условия. Така че Имайте предвид всичко това. Има вече много, много критични бележки именно по тези въпроси, най-вече във връзка с климата за економическо сътрудничество. Да, Днес, естествено, не очакваме от вас компромисни предложения. Поне една седмица ще бъде необходима и след това отново ще проведем обсъждане по компромисите, но следващата седмица, като видим вече е, предложените от вас компромиси, ще решим кога можем да е, предвидим гласуване. Но е, при всички положения бих казал, че докладът може да претърпи едно по-съществено развитие. Не става дума за подхода на господин Белдър или за начина неговия начин на работа сега. Тук като че ли преобладават съображенията, след това всъщност съществената част се събира в две страници. Бих казал, че съотношението трябва да е обратното. Съображенията две страници и след това съществената част да бъде в основния текст на доклада. Е, естествено, че е, сътрудниците могат да подготвят съображенията, но какво да ви кажа, това не е характерно за един политически доклад. Можете да го направите, когато подготвяте, да кажем, изпит на работа, но е, за да покажете знанията си. Е, Нямам, просто не събрах кораж и сили, както се казва, да изчета всичките пет и половина страници съображения. Може би някои от нещата са много важни и съществени, други не чак толкова, но при всички положения, ако се работи по този начин, ще се провалим. Гражданина просто не, не може да прочете до край всичките тия съображения, да кажем, които са изложени и се пита какво правят тия хора там в които сме ги изпратили в е, Брюксел. Е, е, струва ми се, че е, това, което казвам, е, е, си струва да бъде премислено още веднъж. Много ви моля и вас, господин Белдър, в момента, както и всички докладчици, които работят по подобни е, доклади и текстове, да се ограничават при съображенията който се интересува от, е, така да се каже, историята, историческото развитие на отношенията Европейски съюз, е, е, Китай може да си потърси нещата. Да, аз знае, че Алде ви подкрепя. Да, смятам, че най-важното е да разгледаме най-вече от гледна точка на международното право практиките в Китай по отношение на економическото развитие, естествено правата на човека, Тайван, споразумението с Хонг-Конг. Международни, но правните норми трябва да са в основата на нашия подход при този доклад. Това исках да кажа. Благодаря ви. Докладчиката. Да, благодаря, господин председател. Ще подготвим естествено компромисни предложения. Вие всъщност на практика вече ги очертахте. Докладчиците в сянка ще трябва да преценят естествено, когато ги подготвя и им ги представят, дали са приемливи за тях. Да, всички тези теми, които бяха споменати тук, естествено са важни. Бях очуден господин Лайнен от вашата оценка на събитията от миналата неделя. Всъщност китайската страна е, е, постави, така да се каже, под въпрос е, принципите на световния ред с събитията в Сянчин. Едва ли бихте могли да ги оспорите, но изчакайте спокойно предложенията за компромиси и след това отново ще говорим. Темата е твърде комплексна и сега ще се спра само на касаното до господин Шоц. Да, всичко това, което се говори за липсата на визия, за липсата на стратегически подход към отношенията, според мен е неоснователно. Ще прегледам отново текста, но мисля, че не сте прав. Благодаря, казва председателят. Благодаря на докладчика. Сигурен съм, че в светлината на тази дискусия ще се опитате да някакси да обедините вашият поглед върху нещата с мненията на колегите. Ролята на докладчика е да представи позицията на комисията, не само собствената си позиция.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 Tages, 7. Започваме да гласуваме. Може ли ЕКР да спрат е, вътрешните си разговори? Искам да питам докладчика дали а, е, има нещо да каже преди да започнем с гласуването. Въпроси? Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, нямам какво повече е, да добавя. Е, имам добри е, компромиси. Е, надявам се моите препоръки за разделно гласуване и поименно гласуване да бъдат прияти. Мисля, че имам добър последователен доклад. Преди да започнем гласуването, Искам да направя една бележка. Е, тук се говори за върховен представител, е, заместник председател, обикновено обратно заместник председател, върховен представител. А е, ако сте съгласни във версията, която ще представим на, загласуване на пленарно заседание, да се съобразим с това правилно наименование на длъжността. Започваме да гласуваме. Изменение 110. Не мога да повярвам, каза Пърце. За изменение 110 Дънжан. Против. Приема се 111. Разговори без микрофон в залата. Wer, es war ob wir die Donjon-Abstimmung... Можем ли да гласуваме всички изменения, внесени от Дънжан? Анблок. Господин Дънжан, съгласен? Не? Добре, не може, значи, след като има хора, които не са съгласни. 111 за. Против. Приема се.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 Против. 133. 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Сусно признание целесета. 134 за. Против? Мисля, че се е, приема, но нека да проверим. Прекратете гласуването. От екаре един повече. Wie viel Stimmen hat die ECA? Колко гласа има ЕКР? Пиши е? ли го някъде в статистиката? Седем, един повече има. Сега е добре. Прекратете гласуването. Тридесет, 31 гласа. Отхвърля се в такъв случай. 135, 136 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за. Против? Въздържали се? Проверяваме. Но като че ли се приема? Приема се с 34 на 23 гласа. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 за. Против Проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 26 на 35 глас. 159 са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119, втора част за, против, въздържали се, приема се. До 67 лох билер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. 168 за. Против. Въздържали се, отхвърли се. 178, втора част. За. Против. Въздържали се, Отхвърли се. Компромис 5. За. Против? Въздържали се? Приема се. 180 за. Против? Въздържали се? Приема се. Прекратете гласуването. Не, много хора не са гласували. Сега е прекратено гласуването. Приема се с 34 на 29 гласа. 183 втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за, против, въздържали се. Честито, господин Ковачев. Сто 89 за, против, въздържали се. Проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 23 на 39 гласа. Докъде бяхме стигнали? До компромис 7 за. Против. Въздържай се, приема се. 193 за. Против, въздържали се. Приема се. 194. За, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 34 гласа против, 26 гласа за. 196 за. Против въздържали се, приема се. 197 за. Против въздържали се, отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се, проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се 33 гласа против, 27 гласа за. 201 втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за. 201 втора част проверка.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 Приема се с 44 на 18 гласа. Компромис 10 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за. Какъв е този компромис, след като не покрива изменението? 205 изменение. За. Против. Компромис със самия себе си, може би. Проверяваме електрон 205. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 37 гласа против компромис, 11 за, против въздържали се, приема се. 259 втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Прекратете гласуването. Още веднъж. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 32 на 27 гласа без участието на доста колеги. Минаваме на изменение 264. За? Против? Въздържали се? Проверяваме. Прекратете гласуването. 33 на 22 гласа се приема. 265 за. Против. Въздържали се. Проверяваме.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 295 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 296 до 300. Кой е за? Против. Проверяваме. Прекратете гласуването. 34 гласа против, 27 за, отхвърлят се. Компромис 15 за, против въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Прекратете гласуването. 33 гласа за, 20 против, 26 за, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Моля, гласувайте. 307. Прекратете гласуването. 33 гласа за. Против 27 за отхвърля се. 308 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 309 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 17 за Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за първа част. За първа част за. Против въздържава се. Приема се. Втора част за против, въздържава се, приема се. Компромис 18 за, против, Въздържава се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържава се, приема се. 28 за, против, Въздържава се. Приема се, но нека да проверим. Прекратете. Гласуван 33 гласа за, 26 против. Приема се 29 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 30 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 31 за, против. Въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, Върля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Приема се. 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се. 49 за, Против. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57 на, на ГИЛ за. Против. Нека да проверим. подкрепяте гласуването. 35 гласа против, 24 за, отхвърля се. Ком... Компромис 21. За? Против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за. Против, въздържали се. 69 още веднъж. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седемдесет и две. За. Компромис 22. То най-отгоре не съм го видял. Компромис 22 за. Против въздържали се, приема се. Сега изменение 72 за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Проверяваме електронно. И явно е важно изменение, всички много дълго мислят. Край на гласуването. Отхвърля се с 33 гласа против 25 за. 75 за. Седемдесет и три. Седемдесет и три за. Против въздържали се, отхвърля се. 74 за. Против въздържали се, приема се. 75 за. Против въздържали се, приема се. 79 на две части. Първа част за. Против. Въжали се. Отхвърля се. Проверка. Кой иска проверка пак? Да плати 5 евро в каста. го съдят. С 19 на 40 гласа се, се отхвърля 10 евро за касичката. Втора част, да? Против? Въздържа. Това вече трябва да се провери, наистина. Моля, съвете. Приема се с 39 на 21 глас. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. Мисля, че трябва да видим какво ще остане от изменение 79, след като първа част не е прията, втора част е прията. Е, има ли някакъв смисъл в това изменение? След като голямата част е, не е прията, да видим дали е, има смисъл. 80. Кой е за 80? Да, пров... да проверим. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 23 за. Против? Въздържали се, приема се. Изменение 83 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Прове... Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 84. Отхвърля се с 32 гласа против, 24 за. 85 за. Против, въздържали се, приема се. 86 за. Против, въздържали се, приема се. 87 и 88 за. Против, Приема се. 90 за. Против. Проверяваме. Прекратете гласуването. Приема се с 328 гласа. 99 за. Против. Отхвърля се. Компромис 24 за Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто и три за. Против. Да проверим. Прекратете гласуването. Приема се с 30 на 27 глас. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Една голяма част да гласува против тук този сектор. Искам да 104 ще проверим. Но няма да правя повече проверки, когато хората не гласуват. Ще, ще бъде отхвърлено. Дайте значи, правим последна проверка. Резултатът е различен, защото с дигане на ръка гласуват не всички. Сега моля гласувайте.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 Отхвърля се 29 гласа против 28 за. 11 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 29 на 29 гласа. 12 за. Против.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 Отхвърля, отхвърля се, но нека да проверим. 9-6. Отхвърля се с 33 гласа против, 26 гласа за, 9-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега измерението на инта. Инта 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 5. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Прекратете гласуването. 28 гласа против, 25 за, отхвърля се. Инта 6 за, против, въздържава се, отхвърля се. Инта 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Прекратете гласуването. 28 гласа против, 24 за, отхвърля се. Инта 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта, инта 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 11 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Инта 12 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Die Abstimmung е Край на гласуването. 25 за, 34 против, отхвърля се. Инта 13. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Инта 14 за Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте електронно. Абсолютно изключен. Край на гласуването. 21 гласа за, 35 против, отхвърля се. Господи, казва председателят, да, Боже мой. Конт А. Кой е за? Против. Въздържали се. Господин докладчик, можете ли да ми кажете какво се съдържа всъщност в е, конт А? Сега преминаваме към конт Д. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт за против въздържали се приема се. Конт 3 за а, е, все минуси. А, възможно ли е да гласуваме амблок по тези предложения? А, тук ще гласувахме по конт 3. Кой е за? против, въздържали се. Не се приема. Конт 6. Кой е за? Против, въздържали се. Не се приема. Отхвърля се. Конт 7. До края. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. А сега преминаваме към а, а, измененията, предложени от Комисията за култура. Да гласуваме също анблок и по измененията на а, предложени от Комисията за, полуотрасите на културата. Кой е за? Моля. 22 до 29 могат да бъдат гласувани блок. 11, 22 и 29. Да. Добре. Сега ще гласуваме по всички изменения, с изключение на 11, 22, 29. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. А сега, 11 е, изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за. А, току-що бе казано, че трябва да гласуваме отделно по 22. А сега 29 за. Кой е за изменение 29? А, вие просто не искате да ми съобщите вашия вод. И така, кой е против, приема се. А сега стигаме до измененията на Комисията по конституционни въпроси Авко. Всички се отхвърлят. А вече казахме, да. Не сте а, внимавал, господин Брада. Така, много е важно да се внимава. Добре. Авко 4. Кой е за? Не, не може тук Амбург да се гласува. Не. Авко 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. А, започваме с гласуването. Електронното гласуване приключи. 22 гласа за, 34 против. Отхвърля се. Авко 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Авко 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Авко 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Авко 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега следва Крайното гласуване с електронни каси, кой е за или против, моля да гласувате. Край на електронното гласуване. 48 гласа за, 8 против, 4 има въздържали се. Приема се докладът. Поздравяваме ви, господин докладчик. so den Rahmen. Ich muss den Änderungsantrag äh, fest ansetzen, aber das will ich dann erst nach deiner Reise. Ich setze den an. Nee, ich meine. Kolleginnen und Kollegen, ich darf. И така, колеги, поздравявам ви много сърдечно. В началото на нашето изслушване, което провеждаме заедно с Комисията по конституционни въпроси, на темата външна политика и политика на сигурност, очертаване на неизчерпания потенциал в контекста на Лисабонския договор. Поканили сме експерти, които ще говорят по темата, така че това да помогне на нашите докладчици. Сега ще помоля госпожа Спинали е, да каже няколко думи в началото и след това да започнем с обсъждането. Госпожо Спинели, имате думата. Благодаря е, на Елмар Брок. Ще говоря на италиански. тъй като имаме превод. Неясната позиция а, а, по отношение на а, европейските а, военни части вече стана ясна а, и по време на, на предложенията на господин Юнкер в а, тази сфера. От а, десетилетия всъщност говорим за това, че е, външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз е изключително важна сфера, по която трябва да се проведат много е, сериозни разговори. Е, защото първоначално замислената конструкция като економическа общност междувременно започна да се разширява, но а, в последващите години настъпиха и много събития, а, безредици, терористични атаки, които доведоха до а, необходимостта да се разширят и границите на а, общността. Междувременно а, миграционния поток, който и в момента е голямото предизвикателство пред нас, затруднява държавите членки и всички се задават въпроса, можем ли да говорим за политика на отбрана и външна политика, ако не можем да говорим за политика на сигурност. Е, е, с оглед на Украина най-вече е, господин Юнкер говори за европейски военни части, за европейски корпус, но дали това е съгласувано и с САЩ, и с други големи партньори, да, външната политика, общата политика на отбрана всъщност страда поради липсата на демокрация и на отчетност. Демократичната легитимност. Това е един въпрос, който в никакъв случай не бива да се елиминира. Законността, законосъобразността са много важни елементи. Естествено, няма да говорим точно за това днес, е, но все пак би ме интересувало какво мислят нашите експерти по тези въпроси. Член 21 от договора е, е изключително важен. Там става дума най-вече и за въпросите на външната политика и на сигурността, както и за правата на човека. Е, този член е подобен на разпоредбата на член 11 от Италианската конституция, е, където е, суверенитетът всъщност е посочен като основен фундамент на мира и сигурността италианският е, е, автор на Конституцията и законодателят е, разглежда нещата така, докато във Франция погледът е по-различен, например. Европейският съюз разглежда по друг начин нещата, свързани с устройството на Европейския съюз и като че ли тези устройствено-правни е, норми за момента липсват. Има един вакуум. Говорили сме е, и сме слушали много речи, свързани с е, военни конфликти, с хуманитарни въпроси. И знаем, че всеки път опираме до начина по който са уредени именно въпросите на сигурността и отбраната. Когато говорим за обща система на отбрана, тогава би трябвало да знаем, че всъщност националните парламенти трябва да вземат решения в тази сфера проблемите с Гърция показаха, че има все още много-много разпоредби в договора, които трябва да бъдат доразработени. Член 38 всъщност не дава възможност за учредяването на общност на отбраната, а без да се направи съответната стъпка, за да се премине към една политическа общност. Това са е, неща, които е, винаги съм установявала и това е моето лично становище. А, може би няма е, да се получи съвпадение с вижданията на председателя и на ръководството на Комисията по конституционни въпроси, но независимо от всичко, аз исках да представя моите виждания. И така. Господин Брок казва, че нещата му изглеждат не съвсем чисти. И така, сега вече сме е, насрочили публичното изслушване. Какъв е регламент? Около 20 минути ще дадем, за да чуем увните бележки на нашите експерти и след това ще преминем към дискусия. Ще обсъждаме институционалните проблеми, външната политика на Европейския съюз и разгръщането на потенциала на Лисабонския договор. Това е първият панел. А след това вече ще говорим за институционалните и стратегическите последствия от е, външната политика и политика на сигурност. Ето това в общи линии е, ще бъдат е, двете теми, след което ще се опитаме да из извлечем някакви изводи за а, начина по който Лисабонския договор е решил въпроса за момента. Много моля всички да спазват регламента, за да имаме възможност и за дискусия. Да. И така, сега ще дам думата на господин а, Панос Котракос. Имате думата. Благодаря. Аз ще говоря по три е, основни въпроса. Първо, начина на вземане на решение. Лисабонския е, договор от е, поддържа единодушие по член 31. Като има известни изключения, мерки на съвета могат да се приемат с квалифицирано мнозинство, ако е свързано с друга мерка, която вече е одобрена единодушно. Това е за назначаване на специалните представители, конструктивно въздържане също така и други случаи, когато съвета се съгласи единодушно да действа с квалифицирано множество. В някои изключителни обстоятелства е, договора дава възможност съвета да работи с квалифицирано мнозинство. И тук искам да очертая три момента. Първо, Страните членки единствено са тези, които решават и в кои области и дали да го правят. Тоест, в правно отношение съществува тази възможност, но на практика всичките страни членки трябва да се съгласят това да се случи. После, <clears throat> счита се, че повече квалифицирано мнозинство ще доведе до по-ефективни действия на европейско ниво, но това трябва да се оцени внимателно какво това означава в един толкова раз, разширен съюз. Дали няма да е по- слаб отговора или с повече условности. Каква ще е тежестта на европейските действия, ако те не се подкрепят от всички? Трето общата политика, общата външна политика, политика за сигурност е висша политика и се развива стъпка по стъпка на базата на сътрудничество. И има вътрешни граници за това какво могат да допринесат процедурните правила. Те могат да бъдат ефективни при действия, но не могат да заместят е, конструктивни политики, примерно по отношение на националния суверенитет. Второ, гъвкавост Едно от нововведенията беше по дробните права за гъвкавост, различни форми, засилено сътрудничество, страните членки, които действат от името на Европейския съюз, постоянно структурирано сътрудничество. И е, тези правила са доста разписани, но не се разчита много на тях. Три коментара имам по тази тема. Първо, те са подробни, но се характеризират с известен елемент на недоизясненост. Това би следвало да ги прави по-удобни за използване от институциите. Второ, това означава, че те просто очертават широките параметри, в рамките на които страните членки Европейския съюз може да определя как да действа, с какви темпове и в каква посока. Трето, на практика съществува гъвкавост в външната политика, политика по сигурност и до голяма степен и в опор. Но страните членки не следва да използват тези разпоредби там, където, примерно, ще има въздействие на практика, примерно в отбраната и сътрудничество за въоръжение. Правилата за гъвкавост имат нещо общо с правилата за вземане на решения. Те зависят от политическата воля на страните членки. И в такъв смисъл имат вътрешни граници до какво могат да постигнат – Договорът е формулиран така, че страните членки решават темпа и посоката на действията на общностно ниво за външна политика и политика по сигурност. Те могат да използват така, както решат, че им е подходящо. Тоест, не правните правила и процедури дават възможност на съвета да извършва ефективна и последователна външна политика. И е, третия проблем, на който искам да се спра, е необходимостта да се очертае обхвата на ОВППС. Е, тук е, нещата са доста амбивалентни в договора от Лисабон. От една страна той интегрира тази политика в по-общия обхват на външната дейност, с общи принципи и правила, които определят всичко, което се върши в Европейския съюз. Е, определя се правната рамка. Е, и също така се създава впечатление, че има различност. Е, тоест, че тази различност, която се даваше от, разли... от предишната структура на стълбове, сега вече не съществува. В края на краищата ОВППС сега е различна в правни, от правна гледна точка. Комисията и парламента се намесват в много по-малка степен, съдебната практика е изключена и решенията се подкрепят от доминиращата роля на страните членки. Тоест, ролята на ОВППС е различна от е, начина по който се управляват другите външни политики на ЕС. И това се застъпва още повече в клаузата по член 40, където се казва, че нито ОВППС, нито другите външни политики следва да засягат правомощията и процедурите, които е, управляват е, тези политики. Тоест, договора подсилва различността на ППС. Но тази амбивалентност има и правни последици. Примерно, е, необходимостта да се определи дали дадена дейност пада в обсега на ППС. Такова, такава оценка е необходима по ред съображения, заради правното основание, заради е, приноса на институциите, включително е, парламента, заради процедурите по вземане на решения и съществуването на съдебна практика на съда. Парламента добре познава този проблем, защото той самия участва в успорване на някои решения. Говоря за съдебния случай е, парламента срещу съвета за интелигентни санкции, след това Европейския парламент за Маврит и е, споразумение за Маврици и е, друг за Танзания. Много трудно вече да се определи обсега на ОВППС по Лисабонския договор. Е, по правни изисквания трябва да има ограничения за това докъде се простират мерките. Е, това се застъпва в член 21.2. Тоест, в тази област може да се включват теми, за които няма други правомощия на европейско ниво. Но да се разчита на взаимодействието на различни политики, за да се придава допълнително измерение на външната политика на Европейския съюз, също е проблематично, защото тогава вече се губи различността на тази политика и е, се пренебрегват различността на неговите правила и процедури. И при покриващите се цели на договора не улесняват освен това този проблем. Само, че да има баланс е необходимо от правна гледна точка – е, европейските институции са застрашавани от това да влязат в безкрайни вътрешни конфликти с себе си и да отделят огромно време и енергия за, в усилията да определят какъв е обхвата на външната политика. Като това не обслужва целта на е, ЕС да води последователна и ефективна външна политика. За да се постигне пълния потенциал на Лисабонския договор, трябва да има на практика е, междуинституционално сътрудничество. Hmm? Uh, thank you very much, uh, members of parliament. I'm very honored uh, to Следващия оратор. Е, е, благодаря ви. За мен е голяма чест да говоря пред вас по тази тема и да ви представя резултатите от изследването, което проведохме с моите е, колеги, в което ние се съсредоточихме върху двете основни цели на политическите реформи на Лисабонския е, е, договор е, по отношение на Европейската служба за външна дейност и двойната длъжност на върховния представител, заместник председател. Ние бяхме възприели един количествен а, подход, анализирахме официалните изявление на върховния представител на ОЛППС, т.е. изявление от името на страните членки. Това, разбира се, е само една част е, от е, тази политика. Ние анализирахме изказванията е, за да видим а, по какъв начин върховният представител си взаимодейства с другите действащи лица на европейско равнище и с а, а, ротационното председателство. А, а, разполагате с слайдовете. Няма да ги показвам, защото екраните са малко малки. Започваме с е, видимостта на третия слайд. Е, там виждате е, броя на общия брой изказвания, изявления, които е направил върховния представител пред Европейския съюз. Е, виждате, че броя на изявленията доста се е увеличил в сравнение с предишното председателство е, и за и през последните години, е, след 2010 е, година, средния брой е някъде около 400 е, изказвания, което прави едно изказване и, и малко повече на ден виждате, че нараства доверието на страните членки към върховния представител, т.е. тя може да ги прави директно. Освен това, върховният председател прави и изказвания от името на Съюза след дълъг процес на консултации е, през 2009. Пед, около 50% от изказванията са от името на Европейския съюз след дълъг процес на консултации. Е, момента през 2015 този процент е спаднал на 22%. Ние толкуваме този факт последния начин. Нараснала е волята на страните членки е, да е, позволят на върховния представител да играе по-независима самостоятелна е, роля е, по отношение на ОВППС. Минаваме на четвъртия слайд, който съдържа количествения анализ на това какъв е бил географски и политически фокус на тези 407 изявления, които анализирам. Топ 5 на последните години виждате на този слайд. Не знам дали си спомняте политическите приоритети на Катрин, Катрин Аштен, е, политиката е, на съседство беше един от тях и виждате, е, че този, този фокус е ясно отразен в изказванията на Кати Аштен. Политиката по съседство, работа по кризите тук се вижда, че върховният представител беше доста активен по отношение на Сирия. Още преди Сирия да излезе на преден план на международната сцена през 2011-2013 година. Ние смятаме, че върховният представител е бил в състояние да работи директно по кризата в източните съседните държави. Под Сахарския регион и източна Европа заедно от 70% от изказванията, този, този, този фокус също присъства. Ако се загледаме малко по-надълбоко в изказванията, е, ще видим, че има няколко дефицита в ОВППС. Първо, липсват всякакви изказвания, отнасящи се директно към стратегическите партньорства с Съединените щати. Например, е, Съединените щати никъде не са в списъка, Русия също така, е, Китай се появява през 2014, 2014 е, година. Тоест, липсва ангажимент по най-тежките стратегически въпроси. Вижте сега какво става с темата за Сирия, която в момента присъства на първо място в дневния ред. Вижда се, че върховният представител е направил много изказвания за Сирия. Много голяма част от тях обаче са доста колебливи и, и не се отнасят към истинските предизвикателства. Върховният представител Израел в момента не прави изявления относно участието на Русия в Сирия преди срещата. Това е ясно показва, че независимо, че е, държавите правят такива заявления и се ангажират, върховния представител не желая да поема ангажимент е, по тежките стратегически е, въпроси. Европейската служба за външна, дейност и е, върховния представител са овладяли инструментариум, но избягва да взимат отношения по тежки актуални въпроси, например участието на Русия в Сирия. Основната промяна, внесена от Лисабонския договор, беше двойната функция, която е възложена на върховния представител и заместник председател, което цели да обвърже политиките. Нашият анализ беше по-изненадващ, отколкото очаквах. Ако погледнем колко от изявленията върховния представител е направил съвместно с комисари, например, по хуманитарни въпроси, политиката на съседство и така нататък, все теми, по които комисарите също са много активни. Виждате обаче също така, че през годините 2011-2014 тези съвместни изказвания с комисари бяха под 10%, по-специално по темата за Украина. Липсваше е, е, комуникация по темата за асоциирането на Украина по политиката за съседство с Украина. Добрата новина е, че има известно подобрени. Не, ние също така сме видяли какво е било участието на върховния представител в колегиума на комисарите. Кати Аштен има участие под 50%, даже 20% през 2014 година. Присъствието на госпожа Могерини е 60%, най-вече в качеството и на заместник-председател. И се увеличава и броя на съвместните изявления с други комисари. Това според мен е добра новина. Е, подлежи обаче още на е, подобрение. Що се отнася до кохерентността. Ние сме се опитали да анализираме дали тези изказвания имат отражение върху политиките, защото съм сигурен, че знаете, че Лисабонския договор дава на върховния представител, дава на върховния представител право на инициатива в ОВППС. Погледнете сега шести слайд – е, добрата новина е, че броя на, на направените е, предложения, приятите решения в тази политика, е, възоснова на предложение на Върховния представител, са доста на брой. Все още тя няма монопол на инициативата, но Смятам, че е, сме на добър път. Е, в областта на, е, що се отнася до решенията в областта на ОВППС, аз не можах да намеря общо предложение на Върховния представител и комисията. Единственото такова предложение, свързано с ОВППС, беше а, е, а, е, от, е, относно санкциите, защото член 215 изисква такова съвместно а, предложение, така че потенциала на Лисабонския договор в това отношение може да се използва по-добре. И а, последното, което а, искам да кажа по отношение на кохерентността, изказванията на върховния представител по отношение на ОПСО също в тези изказвания също липсва кохерентност което ме изненада. Имаше само две изказвания, директно посветени на ОПСО и две свързани с обвинения в корупция в Косово. Така че в тези изказвания а, относно ОЛППС липсваха а, а, изказвания касаещи ОПСО. Така че тук виждаме нужда от подобрение, нужда от повече връзка между ОПСО и действията в рамките на ОВППС. Извод нашия анализ показва, че все още може да се желае подобрение относно първо видимостта и второ връзката между двата вида политики могат да се използват и повече от възможностите, които предлага договорите. Върховният представител може да заеме и по-проактивна позиция по важните стратегически въпроси. Трите членки могат да дадат на върховния представител този мандат да действа проактивно. Що се отнася до връзката между службата за външна дейност Европейската комисия. Е, при сегашната комисия има значително подобрение, но все още има какво да се е, желае. И по този начин може да се е, подобри кохерентността на европейската политика. Thank you е, мистер е, фон Андарца. Е, Благодаря, господин фон Андарца. А сега по втората част ще помоля професор Стефано Силвестри да ни представи своите виждания. Ще се опитам да го направя а, е, на английски. Може би ще бъде по-добре. Е, това ще допринесе, може би, за едно по-добро разбиране. Можем да започнем с следната констатация, че е, по отношение на системата за отбрана Европейска съюз не отбелязва напредък. Е, Лисабонският договор не реши в крайна сметка въпросите, свързани с европейската система на отбрана. Няма напредък по отношение на разпределянето на правомощията между комисията и държавите членки. Няма напредък и по отношение на практическото прилагане на клаузите на договора. Да, е, върховният представител е, е, на практика е фигура, която дава възможност за повече публичност по отношение на въпросите, свързани с, полити... с европейската отбрана, но не толкова по отношение на прилагането на инструментариума за действие. Европейските е, бойни е, е, групи всъщност показаха това. Както и да е. Трудно е в момента да мислим и да говорим за истинска европейска армия. Естествено, че става дума за альтернатива на НАТО и доколкото САЩ допринася естествено в много съществена степен за оперативните възможности на НАТО. НАТО представлява една по-лесна и по-добра альтернатива. Европейския съюз естествено би могъл да промени нещата и да направи е, е, всичко свързано с Европейската армия много по- лесно приложимо е, като альтернатива, е, истинска альтернатива на НАТО. Но естествено това означава отказ от известни национални правомощи. Може би, е, все пак има известен напредък по отношение на а, индустрията, промишлеността, а, а, производството на а, въоръжения. Материалите са естествено изключително важни е, за е, настоящите е, е, военни части в Европа и за бъдещата е, армия на Европейския съюз. Е, така че в това отношение, е, да, можем да говорим за известен напредък и може би това вече е, ще ни приближи и до постигането на политическите цели. Амбицията на държавите членки, според мен, беше че тази политика на индустриална технология е, по отношение на е, оръжейната промишленост е, трябва да бъде, така да се каже, чисто национална, да не бъде институционализирана на равнище Европейски съюз. През 1996 година, ако си спомняте, комисията се опита да поеме, така да се каже, инициативата и да установи контрол върху тази промишленост, но не успя държавите членки предпочитат да има многобройни структури, структури като да кажем ЗЕС, Западноевропейския съюз и много други, други структури, включително и на двустранно равнище бяха създадени такива структури и съществуваха известно време. Ще се опитам да идентифицирам военната и е, най-вече оръжейно-индустриалната е, стратегия на държавите членки и на институциите. Е, преди да се създаде Европейската агенция по въпросите на отбраната, нещата бяха доста разграничени, най-вече по отношение на начина на взимане на решения. Европейската агенция по въпросите на отбраната не получи достатъчно средства и възможности за да реализира една истинска нова политика в това отношение. Твърдо ограничени са нейните възможности и правомощи макар че тя би могла да бъде е, много по-важен фактор по отношение на индустриалната политика и е, технологиите в оръжените индустрии. Е, и така, комисията изостави първоначалните си амбиции и се опитва а, да установи едно по-добро и по-тясно сътрудничество с агенцията по въпросите на отбраната. Това не е чак толкова лошо, защото държавите членки очевидно имат проблем е, намаляващи бюджети за отбрана, е, ограничени средства е, за инвестиции в индустриалните технологии и развитието на новите оръжейни системи. Така че комисията поема повече или по-малко отговорността в тази сфера. Да, Сега а, стигаме и до това, а, тази сива зона на а, технологиите за двойна употреба, а, които могат да се използват както за граждански цели, така и за военни а, сигурни, а, цели, а, както за целите на сигурността, така и за целите на отбраната крайна сметка нещата не са точно дефинирани и определени в е, договора. Е, въпрос на политика и на е, стратегически съображения във връзка с сигурността или с отбраната. Твърде широко е тълкуването на тези въпроси в правните текстове. Но при всички положения, очевидно, комисията в момента се грижи за повече ефективност в тази сфера. И какво може да се направи при тези условия? Възможно е да си представим засилване, разширяване на интеграцията на европейско равнище, като се започне с разработването на една обща политика по отношение на технологиите – която трябва да бъде управлявана по един съгласуван начин. но това означава да се е, разгърнат е, твърде много възможности на европейско равнище, не само на национално. Естествено, можем да мислим и за е, така, интелигентни е, сателитни и космически е, системи, както и за твърде големия сектор на кибертехнологиите във връзка и с киберпрестъпленията. Ясно е, че е, става дума за редица нови технологии, за интелигентни системи, които ще е, послужат за защита, надежна защита на нашите граници. И ще ни гарантират едно по-високо равнище на сигурност, е, включително и в е, е, сферите и териториите извън нашите граници. Тъй като ако не постигнем именно една стабилизация и по-висока степен на сигурност в тези гранични райони, ние няма да постигнем истинска ефективна сигурност. естествено това може да доведе до из, известно стълкновение с клаузите на договора. Ще бъде полезно при всички положения да си дадем сметка за това как а, а, действа до този момент Лисабонския договор, до, поне в тази му част, в която се прилага а, стрикно. А, защото е, има части, аз смея да твърдя това, които просто е, остават, така да се каже, най-чиста абстракция, не се прилагат истински. И също времено трябва да помислим дали е, нещата не могат да се решат и по линия на е, едно е, ефективно сътрудничество между комисията и Европейската агенция е, по въпросите на отбраната. Така че на практика да се постигне истинско е, взаимодействие между различните актьори. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на господин Оливие Де Франс и директор за научни изследвания на Френския институт за стратегически изследвания. Заповядайте. Европейски институт. Европейския институт казва председателя. Още не съм и директор. Нека да кажа ясно, за да не се нервира директорът. Благодаря. А, когато човек все още е проевропеец, винаги се вълнува, когато бива поканен тук. И затова първо благодарности за поканата, за мен е чест. Е, поканиха ме да говоря за общата политика за сигурност и обра. As a big lasagna. И някак си представата е, за тази политика е като една голяма лазаня. Тоест, е, много неща са объркани вътре. Uh, И не може точно да разберете всъщност вегетарианска ли е. Тоест, не се вижда какво има вътре в нея. Миналата седмица присъствах е, в Брюксел на обсъждане на конференция за е, Европейската стратегия за отбрана и никой не беше съвсем ясно е, къде точно се намира общата политика по сигурност и отбрана, примерно в действията, примерно за управление на кризи. И идеята беше да се разграничат темите одобрана и обсо, което е малко странно, защото вече 20 години съществува тази политика и ние продължаваме да не знаем има ли месо в лазанята или е, е, е вегетарианска. Дали е обща отбрана или е само, е, т.е. включва военен елемент или е само гражданска реакция по време на кризи. Тъй като че ли тази яснота все още липсва. И сега, ако мога да използвам една друга метафора и да опиша ОПСО като е, куба на Рубик – Знаете, че там има различни цветове на различните слоеве. И тук също има различни слоеве, оперативен възможно, възможности за оперативна дейност, отбранителна, политическа воля, институционалните механизми от Лисабонския договор, европейски перцепции, ценности, интереси и култура. Всички те са смесени. Всичко това са така компонентите, съставните части на тази политика, които могат да се разместват, обаче европейците нямат желание да разместват различни части, различни компоненти по едно и също време. Обикновено се действа по капацитета, или е, така наречените операции, а много малко последващи въздействия има на другите слоеве. Франция възприе един англосаксонски подход напоследък, крайно прагматичен, отново с акцент върху капацитета. Германия от друга страна, аз бих твърдял, че повече клони към институционалния подход и има значение, иска да се предвижва тази политика посредством рамкови споразумения и програми. И е, начина да се премести всяки слой от е, купчето на Рубик е, за да се постигне напредък, трябва да се открие как да се преместят и другите слоеве. Тоест, за да може да се постигне напредък в някоя област, където има консенсус, било то оперативен капацитет, било то просто капацитет, било то е, индустрията или споделено стратегическо мислене или обща представа за заплахите или политическата воля за работа. Е, всичко трябва да се върши според необходимостта. Ако е необходимо да се действа отдолу нагоре, да действаме така. Ако е необходимо да се действа отгоре надолу, също е възможно. Да се мисли как може да се работи с индустрията, да се дефинират едни, е, общо да се дефинират целите, т.е. да се използва всичко, което е, е удачно. Ако, примерно, искаме прагматично да работим за радарите, за капацитета, добре. Ако търсиме повече регионални кластери, повече сдружения на групи, вместо да се работи общо с 28-те, добре. Стига да не се създава дублиране и е, разхищение от тук нататък за да не се накърнява и възможността за сътрудничество. И ако трябва да се търси стратегия на европейско ниво, нека да го направим. Но да не се остава само с изолирани документи, които нямат никакво отношение по други аспекти на общо, включително изграждане на капацитет. Тоест, би следвало да работиме с всеки е, компонент от Куба Рубик, който е възможно да бъде използван, с едно изключение. И сега сигурно ще кажа нещо, което не искате да чуете, особено на това из, изслушване. За мен изключението е институционалния слой на ОПСО. Защото в настоящия политически климат да се решават политически проблеми с институционални инструменти не се получава. Аз така считам т.е. да се инвестира енергия и политически капитал, да се постигат институционални стимули за постигане на политически цели, вероятно е контрапродуктивно. За мен политическия контекст просто не спомага за това. Парадоксът с Лисабонския договор е, че в момента, в който получихме правомощия и съответни инструменти, за да напредваме в общата политика по сигурност и отбрана, в този момент процесът спря. Енергията изчезна. И това не е проблем на Лисабонския договор – един уважаем депутат от вашата комисия каза това много добре. Нодан Жан казва, че всичко се съдържа в Лисабонския договор. Ние просто трябва да го четем и да го прилагаме. Та не е проблем с Лисабонския договор. Проблемът е, че изчезна консенсус. И именно трябва да се търси и да се работи за постигане на този консенсус. Така че да се работи по интеринституционалните инструменти е да се измества проблема. По член 44, примерно, може да се работи. Как, как точно, какво как точно може да се гласува този член, не знам. Аз лично не го разбирам. Може би вие го разбирате по-добре. Тук се говори за временно сътрудничество, е, това е, е члена, където се казва, че група страни могат да работят е, заедно. Обаче не е необходимо това да бъде изнесено на европейско ниво, за да се случва. Така че първо трябва да се работи по същество в политическия аспект, да се инвестира политически капитал, преди да се опитват да се решават институционални проблеми, които ще се решат естествено, ако са решени политическите такива. С други думи, според мен трябва да си избираме в кои битки да влизаме. И то според това, което ще е най-ефективно спрямо политическия контекст. Ако ще се работи за постоянни оперативни щабове, за постоянно структурно сътрудничество, може би това няма да доведе до нищо. Може би дори ще върне назад сътрудничеството. За съжаление, аз е, не съм щастлив от този факт, но мисля, че ние все още се намираме в този период, когато основните принципи на Европейския съюз са, е, са под атака. Свободата на движение, единната валута и така нататък. В такъв смисъл аз бих отделил усилия за справяне с корените на проблема, политическото разделение, е, липсата или липсата на обща политическа визия, идеята за това какво трябва да представлява Европа и какви трябва да бъдат нашите общи действия в света. Тоест, за мен краткосрочно най-спешно е да е, работим по дългосрочните проблеми. Какво означава общо? Всеки трябва да е наясно, че ние сме в една стратегическа лодка и глобалната стратегия на ЕСА е именно възможността да си дадем сметка къде се намираме. И Европейския парламент отдава, отдавна прокарва тази идея и тя има така благоприятен политически климат в момента, а именно а, да се говори с гражданите по въпроса за европейската отбрана. Знам, че парламента настоява за това отдавна, като че ли сега момента е удачен в момента така и от комисията се чуват положителни сигнали, от министрите на отбраната също, от следващото председателство на Холандия също. Та, парламента трябва да си помисли как да прокара малко по-настойчиво тази идея. Първо политически, защо до сега тя не е успявала да се прокара след като се опитва парламента да я наложи и когато се опитва да я наложи, как да я прокара? Дали да е бяла книга, може би като начало може би парламента не следва да настоява за тази идея твърде настойчиво, така съвсем очевидно, а да направи така, че е, съвета да не му е толкова лесно да отхвърлят тази идея. Знам, че в Англия се очаква референдум за Европейския съюз. Времето е трудно, но 2017 ще бъде труден момент, е, защото тогава ще има избори в Германия и Франция. Тоест времената винаги са трудни и винаги не е момента да се върши нещо. Въпросът е как точно ще успеете комисията, е, холандското председателство и Европейския парламент, как ще успеят да убедят Европейския съвет и Обединеното кралство да влезе в този дебат. Не знам, просто поставям като въпрос. Но ако трябва да се работи по Лисабонския договор, ще кажа какво аз бих направил. Член 42 алинея 7 и член 222, които са членовете за колективна отбрана и за солидарност, защо те да не излязат в една потенциална бяла книга, за да се реши какво те означават политически за Европа и какво означават те за Европа на практика. Това би било интересно. И накрая, за да приключа, искам да бъда конструктивен и да дам и така научни принцип към тази дискусия. Нека да ви представя едно, един онлайн инструмент, който се опитва да помогне на дебата. Той все още не е публичен, но ще се включи в дебата за европейска структура и за потенциално бялата книга за европейска отбрана. Също НАТО, водещи и така нататък. Не искаме да бъдем догматични, е, просто предоставяме един инструмент за а, е, така окоръжаване на използване на повече, политически инструменти а, е, за стратегически решения. А, става дума за инструмент, който очертава карта на всички схващания на европейските страни за европейската политика, европейската сигурност и европейската отбрана. Това е един обективен инструмент, е, базира се на стратегически референтни документи от всички 28 страни членки. И ако сте търпеливи за секунда, ще се опитам да вляза е, и да ви покажа за какво става дума.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 с натискането на един клавиш можете да видите какво е, смятат и какви е публичната политика на страните членки е, с Русия на база на техните стратегически документи. Дания, е, е, планове за ракетна отбрана. Виждате някъде, че някои страни изобщо нямат е, публична държавна политика за отношенията с Русия. Ето, Италия изобщо в последната си бяла книга за отбрана не споменава Русия. То и 60 е, са компонентите. Може да гледате, примерно, темата киберсигурност, какви са схващанията на страните членки, тероризъм, естествени риск, природни рискове и така нататък. Ето тероризъм, например. Тук се появяват позициите на страните членки. Така се вижда и къде има сходства и разнобой. Е, какви са е, основните лостове е, за европейски действия, кои са тези, които ги блокират. За всяка страна имате и общение по стратегическите им програми, бюджета, какви са и възприятията на гражданите за общата политика за отбрана и за външната политика. Имате тези данни е, за всички страни. Не казвам, че панацея е този инструмент. Е, не казвам, че така ще можем да изготвим една бяла книга за европейската отбрана, но ви дава един полезен инструмент е, за данни от е, най-низко ниво нагоре, който може, които могат да подпомогнат дебата. Благодаря. Yeah. Äh, Благодаря, господин председател. Много интересни доклади за това как може да използваме потенциала на Лисабонския договор за нашата външна политика, политиката по сигурността. Е, това е една област, която Европейския съюз има много работа завършени. Европа много често, особено с оглед на кризите, от които е заобиколена, е твърде бавна в своята външна политика, политиката по сигурността. В Европейския съюз на 28-те държави имаме няколко скорости по отношение на Шенген, по отношение на сигурността и така нататък. Така че този смисъл за мен не е, е особено голям проблем в е, нашата политика по сигурност и отбрана. Не участват всички 28 държави, а клъстър от е, множество държави. Това, разбира се, не е целта, но а, би могло да бъде едно от решенията. Договорите, освен това, предвиждат такива възможности, тъй като е трудно да се обединят всичките 28 държави. Госпожа Спинели повдигна въпроса и за демократичния контрол. Има ли обаче а, разлика при ОВППС дали гласуват всички 28 държави единодушно или с мнозинство. Трябва да е ясно, че този парламент е институцията, която упражнява демократичния контрол за действията на Европейския съюз и може да участва в решенията за съвместни участия на място, например. Е, това е въпрос, който предстои да се реши. Германския Бундестаг има подобни правомощия. Е, Германския Бундестаг решава дали германски войници ще бъдат изпратени на определено място. Европейския парламент все още няма това правомощие към господина, който анализира работата на върховния представител. Вие казахте, че върховният представител има нужда от профилактични мандати по стратегически въпроси. Госпожа Могерини може да направим нещо по въпроса. Примерно за Китай има стратегически доклад, ще има бяла книга. Госпожа Еща не правеше всички тези неща. Тя изчакваше да получи мандат от всички 28 страни членки. Смятам, че върховният представител може сама да си даде такъв профилактичен мандат, какъвто споменахте. И много ми се иска тя да се възползва от тази възможност. И последно, към това, което каза господин Силвестри, а именно да се създаде е, един вътрешен пазар за е, е, оръжие, научно-изследователска развойна дейност и е, е, производство. Мисля, че върховният представител е, би могъл успешно да се заеме с този въпрос, понеже времето е озряло за такъв един вид политика. Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht kann ich gerade. Следващия оратор ще започна там, където свърши предишния оратор. От 2011 е, година вече имаме е, единен пазар е, за такива стоки, свързани с отбраната. Много винаги се дърпа аварийната спирачка, когато се твърди, че са засегнати национални е, е, интереси. Трябва да се види дали това наистина е така. Може да го направи комисари, който отговаря за вътрешния пазар или пък е, някой друг. Е, според мен тук става въпрос за политическа воля. Исках да взема отношение по няколко въпроса. Първо, относно бялата книга, която беше спомената. Смятам, че много правилно се каза, парламентът отдавна е, е излязъл с резолюция, че е, желая да се изготви такъв документ, в който да се обобщат всички стратегически е, въпроси. Смятам, че е много положително, че холандското председателство мисли по този е, е, въпрос. Смятам обаче, че със смяната на председателството не трябва да се прекратява и работата, понеже тази работа ще отнеме е, и повече от 6 месеца. За това с нея трябва да се вземе върховния представител. Ние а, от парламента а, нямаме никакъв повод да, да мълчим. А, трябва да заявим, че ние желаем да се е, създаде такава а, бяла книга. Смятам, че положението в света и финансовия натиск, на който сме подложени, комбинацията от двата фактора изискват по-засилено сътрудничество. Моят въпрос към експертите е свързан с ПЕСКО, постоянното структурирано сътрудничество а, необходими са минимум две държави, които да се договорят за това сътрудничество, да информират върховния представител и тя а, да се опита да получи решение с квалифицирано мнозинство в съвета. Това е минималистичният подход. А, той не е а, наша цел, но как преценяват а, експертите? Колко а, страни членки е, са необходими за провеждане на ефективна политика. Бихте ли могли да кажете? Що се отнася до изявленията на върховния представител, винаги е въпрос на политическа воля дали ще се стигне до някакъв резултат е, или не. Що се отнася примерно за стоките свързани с отбраната или научно-изследователската дейност свързана с отбраната. Смятам, че е комбинацията комисията, съвет и службата за външна дейност заедно с парламента трябва да вземат участие. Парламента има резолюция, не може да прокара решението, но комисията и съвета биха могли да го направят и по този начин ще упражним а, натиск върху страните членки, които се колебаят. Положението в света ми се струва съвсем подходящо и много добър повод за това да се направят стъпки към интеграция. Uh, thank you very much, Um, well, fascinating. Джефри Ван Орден. Uh, впечатляващи е, изложения. Е, гос, господин е, е Де Франс, е, въпреки, въпреки въпреки неговото име, е, като го слушахме, се искаше да извикам е, е, Алилуя. Вижте, има едно фундаментално различие Всички дискусии относно общо ОВППС се връщат към това фундаментално, е, е, този фундаментален въпрос за какво е създаден Европейския съюз. Първо, заради а, идеологическото виждаме за а, а, а, един а, Обединена Европа с цялата обща външна политика, обща политика за отбрана, с всички следващи от това общи политики. Или пък въпросът е, виждаме ли гледаме на Европейския, виждаме Европейския съюз като една прагматична организация, която се намесва там, където е, е необходима където една възможност, от която британците, пък и други държави, непрекъснато се възползват. И господин Де Франс беше напълно прав. Защо не се опитваме просто да правим неща, които са приемливи и са полезни? Ние нямаме нужда от Европейския съюз, за да участваме, например, в координирането на индустриални проекти, свързани с отбраната. Фирмите, които работят в тази област в различни държави, са напълно състояние да си сътрудничат и да провеждат общи проекти. Няма нужда да се намесва Европейския съюз. Няма нужда Европейския съюз да се намесва в отбраната. Нито един от изказалите се не спомена НАТО. Имаме е, абсолютно жизнена и добре работеща организация за отбран. Разбирам всички а, е, а, е, аргументи за това, че Съединените щати няма да имат интерес така нататък. Разбира се, че Европейския съюз може да направи повече но това не означава, че трябва да се създадат още альтернативни структури. Това, което е важно, всички демократични държави да седнат на една маса и когато се стигне до криза, да седнем заедно с Съединените щати и да решим коя държава ще положи най-големи усилия и да видим къде Европейския съюз може да поеме водеща роля. Това може да се направи в рамките на структурите на, на НАТО. Но докато на Европейския съюз се гледа като на идеологическо обединение на държави, е, винаги този въпрос ще стои. Според мен трябва да се откажем от това, от тази идеология, от това наше хоби и да подходим прагматично с помощта на останалите инструменти, с които разполага Европейския съюз за управление на кризи. А това са граждански, цивилни е, инструменти. Но ако успеем да направим поне това, ще направим едно полезно допълнение. Нека да бъдем прагматични, нека да оставим цялото това идеологическо е, говорене за единната европейска държава. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mich einmal. Благодаря ви казва госпожа Лесинг. Е, ще се спра на въпроса, който вече многократно бе разгледан от е, ораторите преди мен. Става дума за недостатъчно ните правомощия на Европейския парламент. Според мен Дискусията все още не е придобила ясни очертания. Казва се, да, това все още ще предстои да бъде обсъдено. Е, ще трябва да продължим да размисляме и анализираме много често е, така, сме склонни да хвърлим, е, е, така да се каже, вината на националните държави и техните правомощия, които очевидно пречат на засилване на правомощията на нашата институция. Също време, но ние Знаем, че е, сме направили, така да се каже, първата стъпка. Казали сме А и е, от тук логично следва е, е, да кажем и Б. Е, Тоест, парламента след като е, има редица е, задължения, би трябвало да поеме и е, доста правомощия и да получи правомощия. Е, включително и в е, сферата, за която говорим днес – така че тези така да се каже, парламентарни резерви биха били неефективни и не биха довели до нищо в Германия, поне. Когато говорим за нашата комисия. Ние говорим много често и с удоволствие за отбраната, за външната политика и опираме винаги до въпросите на финансирането, най-вече когато става дума за <clears throat> изследвания в сферата на въоръженията. Има една стриктна фербо, забрана за финансиране на определени сфери в рамките на научно-изследователската дейност и това се отнася <clears throat> steht allerdings fast aus за много-много неща, но все пак има и възможност за изключения и вие знаете, че има една група от изследователи, които се занимават именно с въпросите на уражените технологии. Но ние не знаем много за е, това, което се случва там. И в крайна сметка въпросът е дали е, това изключение по отношение на финансирането е, на тази група е, все пак носи някаква полза на държавите членки. Е, не трябва ли е, да се е, помисли за постоянно структурирано сътрудничество, включително и в тази сфера на е, изследванията? Защото създаването на едно постоянно структурирано сътрудничество по отношение на е, оръжейните изследвания и изследванията в областта на отбраната е, е възможно, поне по линия на Лисабонския договор. Въпросът е, че е, опираме на практика до е, възражения, до протести, е, така, в е, определени случаи се допуска да се заобиколи, така да се каже, искането за квалифицирано мнозинство и за единодушие при взимането на решенията, в други не. Но но още един друг въпрос, клаузата за солидарност, член 222. Когато става дума за операции, в случаите на военни конфликти, но и в случаите на някакви бедствия, предизвикани от човека. Какви биха могли да бъдат тези бедствия, предизвикани и причинени от човека? Много бих искала да чуя опит за дефиниция от страна на нашите експерти. Благодаря ви. Thank you, Chairman. I welcome discussion. And... Благодаря, господин председател. Стана дума за европейското сътрудничество по отношение на сигурността и отбраната. Е, естествено, че от гледна точка на Великобритания нещата са по-различно, но Въпросът е, според мен, че е, една голяма част от е, нещата са е, вече регламентирани в Лисабонския договор, но на практика не могат да бъдат реализирани било поради възражение на държавите членки или по други причини. Такъв е случай, да кажем, и с Великобритания, такъв е случай и с Австрия. И когато става дума за взимане на решение с единодушие, трябва да имаме предвид, че може би нещата трябва да се променят просто за да можем да бъдем по-ефективни, когато наистина се налага. И това именно са случаите свързани с неизбежната отбрана. Много а, а, сложни са въпросите, естествено, но би трябвало да помислим за решаването им и а, да имаме предвид различните измерения и посоки на решението. Благодаря, господин председател. Извинете ме, че отсъствах до тук. Искам да реагирам на изказванията на колегите Ван Ордер и Картер. Когато е, бях млад, си представях, че ще има европейска отбрана. После стана ясно, че е, Франция искаше това, но се появи след това и Русия. И Токс. И аз смятам, че ние трябва да гледаме реалността в очите. Ако британските колеги са прави, е, не споделям виждането им за НАТО, аз съм за това Франция да излезе от НАТО, но това е мое лично мнение. Но по принцип трябва да сме наясно. Как искаме да направим европейска политика, като нямаме възможност е, е, за това. Кой има е, независимо ядрено оръжие? Никой. Само Франция. Дори Обединеното кралство няма. То не е независимо, то не може да води независима политика. Само Франция може. И след като американците могат да възпрепятстват нашите самолети да летат, какво твърдим, че сме независими? Затова считам, че трябва да има допълняемост, синергия, да има капацитет да се достига взаима допълненост. Франция не може с мнозинство да налага политиката си на другите страни. Това е абсурд. Същото се отнася и за Обединеното кралство. И тогава какво ще се получи като резултат? Никой. Малките страни е, ще си налагат и своите виждания като политика на Европа. Но политиката на Европа се отнася до националните интереси и то до е, общите такива, представени на международната сцена. Затова нека да бъдем реалисти, да предлагаме нещо, което е възможно, което има добавена стойност и, както каза колегата Ван Орден, да престанем с идеологическия подход, който не носи абсолютно нищо. Mr. Epitedios. Господин Епитедеус. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за възможността да проведем изслушването по тази много важна и трудна тема. Ще напомня за казаното от господин е, Юнкер по отношение на европейските е, военни части, европейската армия. Да, нещата са свързани естествено с начина по който ние е, бихме желали да организираме ОВП. Да, за момента като че ли не виждаме конкретните резултати. Е, някой от експертите ни каза, альтернативата в крайна сметка е, на е, европейската армия е армията на НАТО. Но тогава, ако си спомняте, би трябвало да се опреме естествено на член 5 от устава за НАТО заплахата на държава, присъединила се към Алианса. И в този случай трябва да конкретизираме, естествено, съвсем ясно какво разбираме точно под заплаха от страна на трета държава. Дали Русия би могла да бъде заплаха, след като за нас Русия е същевременно и партньор, с който ние с удоволствие поддържаме сътрудничество, економическо, търговско. Дали е, в крайна сметка ще можем наистина да е, е, провеждаме една сериозна политика на колективна отбрана и сигурност при положение, че ние, така да се каже, от една страна смятаме, че нашите партньори и съседи са за заплаха, от друга страна пък си сътрудничим в економическо и търговско отношение с удоволствие с тях. И така, дали не можем в крайна сметка по този начин да а, постигнем и една още по-незадоволителна и неприятна обстановка, а именно а, определени държави членки а, да се опитват да се профилират в една или в друга посока за сметка на своите съседи дали, е, когато говорим за заплаха на определена държава член, е, е, действително разбираме какво е, означава е, заплаха и каква е реалността. Нека да бъдем по-големи реалисти, нека да разгледаме нещата по-прагматично. Ако отделните национални армии не са е, достатъчно е, готови, не са в, в съответната степен на боеспособност, тогава и армията на НАТО също не, мог, не би могла да бъде по-добра. Така че Нека, когато мислим за общата политика на сигурност и отбрана, най-вече като възможност за развитие на промишлеността по отношение на отбраната и въоръженията. Благодаря. Това е госпожа Лой Мария. Днес е, провеждаме една дискусия, която е изключително интересна, е, крайно интересна, не само за нас, но и за бъдещето. Е, чувам, че тук се казва, че европейската защита не може и не трябва да съществува. Сега, европейска армия е различно от европейска отбрана и е, политика за сигурност и отбрана. Е, защо да няма европейска е, политика за отбрана? Това означава, че нямаме политическа сила, че нямаме автономност е, за е, вземане на решения. Тези, които могат да действат, не могат да ги вземат. А също така се отказваме и да бъдем економическа сила, защото нека да си го кажем ясно. В момента политическата мощ и отбранителната мощ и имат влияние върху економическия избор при определени пазари. Тоест, трябва да сме наясно, че се отказваме, да се защитаваме е, в е, контекста международна конкуренция. В момента трябва да бъдем напълно наясно, че никоя отделна страна дори е, двустранно сътрудничащите си страни не могат да се съпротивляват е, на, и в пазара си е, на мастодонтите като Штатите, Русия и Китай, може би скоро Индия, на отбранителните пазари. Нека да сме наясно с това. Значи ние се отказваме от това, също така се отказваме и от мисията си Тоест, е, мисията си е да защитаваме нашите граждани, защото всички те в момента са обект на една и съща заплаха. Никога положението в света не е било толкова опасно. Вече нямаме е, възможност да се потискат конфликти, няма жандармерия, не съществува. Е, Виждаме е, навсякъде е, по света също се развихрят е, конфликти, виждате идил, виждате какво се случва, виждате какво се случва с тероризма и ние не можем да защитаваме нито себе си, нито своите доставки. И никоя страна смятате, че сама може да действа. Абсурд! После чувам тук изказвания за е, НАТО. Аз е, дълго съм участвала в е, темата НАТО. И не забравяйте, че щатите в момента се обръщат все повече към проблемите на Азия. А също така и се оплакват от това, че Европа не прави достатъчно усилия, за да допринася на отбраната. И заплахата, аз присъствах на тези разговори, е, че щатите ще е, се откаже да работи заедно с Европа в рамките на, на, на, на НАТО, ако Европа не направи достатъчно усилия. Така че трябва също така да отчитаме и финансовото положение. Не можем да имаме европейска отбрана, когато само две или три страни членки ще правят усилия да, необходимите усилия да защитават своите граждани. А, след като се знае, че в някакъв момент от тях ще се очаква да направят усилия да защитават и гражданите на друга страна. Всички страни ли е, са готови да направят е, усилия спрямо е, брутния си вътрешен продукт, включително малките страни да направят пропорционално усилие на БВП, каквото правят големите страни? Това ще има положително въздействие върху отбранителната индустрия в Европейския съюз. Това са основните въпроси. Ние винаги се връщаме на е- едно, до едно и също нещо, че има проблеми с политическия избор и с политическата воля. Надявам се, тук в, в, в парламента твърде много говорим за своите ценности, но трябва да сме наясно, че нашите ценности трябва да бъдат отбран, е, отбранявани в един момент това се налага да се прави и със средствата на политиката за сигурност и отбрана. Е, Господин Панцери, благодаря. Тук се провежда един дебат, който като че ли върви насреща срещу общата политика за сигурност и отбрана. Аз смятах, че имаме дипломация, която води политика от рода на тази провеждана на лорд Палмерстон – а именно, че няма не, че няма а, стари врагове, но имаме врагове, които а, се появяват а, временно. И нашето мислене трябва да се смени. Има страни членки, които не могат да си дадат сметка, че света се променя, че предизвикателствата са нови. И въпросът е националния суверенитет трябва ли да се поставя над възможностите за общи форми на сигурност и отбрана? После какво ще прави нашата е, общност на, в областта на сигурността. Има много е, сценарии, които се разработват. Но като че ли ние се дърпаме от е, така е, тип американския подход – Виждаме, че и американците са готови да се пооттеглят, с което ще се създаде един вакуум. вакуум. И когато има вакуум, той се запълва. Сега това се случва с, с Китай, например. Те заемат освободилото се място. Но ние трябва да сме наясно, че около нас се развихрят конфликти, примерно конфликта в Близкия изток. тези нови граници, които се създават, е, този е, изкуствен мир, който съществуваше, всъщност изчезна там. И сега общата политика е, за отбрана и общата външна политика за, на Европейския съюз да станат ефективни. Е, как може да стане това? Трябва да си отговорим дали сме готови да инвестираме в подобен проект. Да огледаме въпроса с суверенитета, ограниченията и свободите, които ни дава Лисабонския договор. И също така, не бива да се съмняваме, че много, е, че е много сериозен въпрос с ролята на НАТО в една обща европейска система за отбрана. Е, преди време нямаше съчетаване на тези две политики политиката на НАТО и европейската политика за отбрана. Но в момента нещата започват да се препокриват. И за това ако търсиме автономност на Европейския съюз, добре, тези политики е, могат е, да се водят автономно, но трябва да спазваме и националния е, суверенитет. Да, външната и отбранителната политика в Европейския съюз не могат да се провеждат на европейско ниво с квалифицирано мнозинство. С това съм съгласен. И нека да кажа, че все пак Великобритания има своята независимост. Но нека да не прибързваме. Госпожа Татчер през 1996 година се съгласи да има политическо сътрудничество в е, външната политика и има много примери за успех, примерно санкциите срещу Русия заради Украина, евентуалното споразумение е, за Иран. Това нямаше да стане, ако няма солидарност разговорите е, в Прищина и Белград за Косово. Друг пример. Е, така, може да се спори дали е необходимо е, да има масивна европейска структура като службата за външна дейност с всичките и подразделения. Определено не ни е нужна европейска армия, но НАТО си има своите граници. Примерно проблема за Турция и е, Кипър. Въпросите с приобщаване на партньори към външнополитически инициативи, примерно проблеми Балтийските страни и така нататък. Но ученията на НАТО, е, пък и това, което те правят в е, Сирия и Афганистан, е, така успехът е много ограничен и, и не може да се разглежда без мировременните усилия. Примерно ние работихме в рамките на ОПСО в борба с пиратството в Африканския рог. И не, НАТО също провеждаха някакви подобни операции, но тъй като Америка е член в НАТО, примерно НАТО не може официално да си сътрудничи с страни като Индия в борбата с пиратството в тази част на света. Та картината е смесена, но трябва да бъдем прагматични и да сме наясно, че има положителни е, черти и в общата ни политика за отбрана, и в общата ни външна политика. И не може да оставаме само националните интереси да заглушават тези примери. Благодаря, госпожи и господа. А, оставам с впечатлението, че на места са се появяват изненадващи проблеми. Задача на, на този панел е не да реши дали ще има обща европейска армия, защото това не е възможно в рамките на е, Лисабонския договор. Така че господин Ван Орден, това няма нищо общо с Сабонския договор. За да се случи това, което казвате вие, господин Танов, трябва да се изменили Сабонския договор. Правете този популизъм у дома. Може ли да довърша това, което съм започнал, сър? В момента обсъждаме какво може да се направи в рамките на Лисабонския договор. Съвършено ясно е, че в рамките на Лисабонския договор не може да се създаде европейска армия. А, така че това не е въпрос, кого, който обсъждаме. Който твърди обратното, не е прав. Господин Орден, може да го повтаряте колкото си искате, това не е задача а, и идеята и, и аргументацията на госпожа Люзинг е, е правилна. Това не е възможно, защото липсват демократичните предпоставки за със създаване на европейска армия. Такава армия може да се създаде единствено, ако договора се измени така, че да възложи, че да е, оборудва Европейския парламент с правата, с които в момента разполагат националните парламенти. Докато това е, не стане. Европейска армия не може да има и няма нужда да събуждаме в европейското население страхове, които са напълно нереалистични. Не ме прекъсвате, оставете ме да се доизкажа, сър. Дръжте се прилично. аз мога да се изкажа така, както искам, както всеки член на този е, е, парламент. And let's continue. Нека сега да продължим. Моля, моля, запазете тишина, в противен случай ще трябва да ви отстраня от заседанието, тъй като пречите на дебата. трябва да констатираме, че в рамките на Лисабонския договор не може да имаме европейска армия. Това, което можем да направим е да изчерпим възможностите, които ни дава договора. Договора предвижда да имаме непрекъснато структурирано сътрудничество Договорът дава такава възможност с демократичната легитимация, която има Европейския съюз и националните парламенти. А, така както в други области има възможност за засилено сътрудничество, в рамките на ОПСО имаме възможност за постоянно структурирано сътрудничество. Това е въпрос на добра воля и такова сътрудничество могат да установят тези, които искат. Така че аргументите, изложени на някои представители от Обединеното кралство, е, не са правилни. Това може, може да е тяхно политическо убеждение, но няма нищо общо с задълженията по договор. Договора изрично предвижда е, постоянното структурирано сътрудничество ПЕСКО такова сътрудничество могат да са всички, които желаят. мисля, че това е политическата задача, която трябва да изпълни. това не е въпрос, който е свързан с НАТО. Знам от е, много американски политици и военни, чувал се от много политици е, е, и военни, които казват, че Европейския съюз трябва да се сближи по отношение на своята политика за сигурност от, и отбрана, иначе това няма да е в полза на НАТО. Отделянето на 2% от националния бюджет няма да е достатъчно. Дори и Обединеното кралство тази година в предизборната борба каза, че разходите за отбрана ще се намалят под 2% и с това спечели изборите. И понеже това е така, трябва да обединим и споделим ресурсите си за научно-изследователска дейност, за въоръжаване, за обществени поръчки и за засилване на Европейската агенция за отбрана. Само по този начин ние можем да станем по-силни и по този начин да подсилим и НАТО. За целта обаче а, ни е необходим а, а, специален капацитет а, за това, защото не можем да допуснем Европейския съюз да може да действа само а, заедно с Съединените щати. Например, а, в случая, случаи, които касаят а, съседните ни държави. Европейския съюз не може да бъде зависим по всички въпроси от последния сенатор от Миннесота. Това е една от слабостите на НАТО. Но ние имаме възможности, демократични възможности страните членки харчат за отбрана 119 милиона евро резултата е катастрофален. Ние пилеем парите на денокопаците. Е, някои от европейските армии а, е, а, е, харчат за администрация, за така наречения overhead, 80% от а, своя бюджет. А, разходите за, за, за администрация на Бундесвера също ужасно много са се увеличили, без да се увеличи броя на войниците. Така че имаме възможност да реализираме економии и да бъдем по-ефективни. И в този смисъл аз съм много благодарен на господин Фон Ордац и на останалите специалисти за е, съветите много ми хареса анализа на изявленията на е, върховния представител. Е, той представи доказателство за това, което не знаех със сигурност, но което не подозирах. Да, наистина има много изявления, но къде бяхме ние миналия понеделник, когато руснаците и американците говориха за Сирия? Къде бяхме? когато четете изявлението от съвета на външните министри, всичко това се казва. Но не се иска да, да, да, не се иска да се действа. Говорим за горещи точки, за беженци, за беженски лагери и така нататък. Но да се сложи край на войната, да се обединят връждуващите е, е, страни. За това много малко се говори. Ако човек много се задълбочи, в точка 21 С може да намери такова е, изречение. Но е, това не се иска настоятелно, не се не се е дава на госпожа Могерини водещата роля. Европейската служба за външна дейност и върховния председател госпожа Могерини не са готови да поставят достатъчно искания и риска е да се провалим. Нещо, което буди у мен голяма загриженост, когато говорим за беженците, трябва да сме наясно, че ако Европа не покаже воля и не започне сама да решава проблемите си с беженците и най-добрите планове на администрацията няма да свършат никаква работа. И едно последно изречение, свързано с така наречената soft power – а, тази, тази мека сила не върши никаква работа, ако отсрещната страна не знае, че у дома имам достатъчно твърда сила. Разбира се, меката сила е важна, дипломатическите, хуманитарните средства са важни, но трябва да я има и другата, твърдата сила, за да работят меките мерки. Ето тази част на мен все още, все още ми липсва. Ето това исках да кажа. Ще ви помоля да ме извините, аз непрекъснато се стремя да запазя британците в Европейския съюз, но няма да се поколебая да, да кажа истината а, и да предотвратя британците да говорят в собствената си страна за Европейския съюз нещата, които тук никога не сме си казвали. Говорих твърде много и вече нямаме достатъчно време за референтите, но сега ще им дам думата за последни е, думи. Ще започнем сега от последния от господин Дефранс. Yes, um, thank you. Maybe... Да, благодаря. Ще бъда максимално кратък и бърз. Няколко неща ще спомена във връзка с институционалния дебат. Наистина смятам, че той е заложен в договора. Въпросът опира до прилагане Миналия месец, в началото на септември, Мишел Барние е, е, предложи на е, министра на отбраната, на министрите на отбраната, е, нещо, което бе прието е, доста е, възторжено от повечето участници, а именно след като се създаде вече глобалната а, е, стратегия на Европейския съюз, да се започне и един дебат по институционалните въпроси. А, е, естествено, че трябва да има а, е, връзка от една страна между целите и от друга страна между инструментите, средствата. Защото в момента, в който имате глобална стратегия, вие ще можете и да знаете кои са подходящите средства и как да ги използвате. Да, струва ми се, че в някои случаи така сме склонни да разглеждаме нещата по-скоро идеологически по отношение на отбраната, но когато говорим а, тези въпроси и начина по който те трябва да бъдат уредени, е, трябва да мислим за последователност. Какви са риските, как, рисковете, какви са заплахите, какви са а, а, възможностите и а, включително и за поддържане на боеспособност. За мен това действително е много съществено институционално измерение, идеологическо измерение. Това са двата проблема и от друга страна третия проблем естествено е взаимодействието с НАТО. И последната ми бележка на френски. Абсолютно подкрепям изказването на нашата, на колежката от Франция. Ah. Thank you. Uh, well, I don't have much to say. Uh, следващият експерт. Е, нямам какво много да добавя. Е, аз всъщност е, така споменах НАТО и го включих в обсъждането докато съществува НАТО, ми се струва някакси по-малко реалистично да мислим за европейска армия и за създаването на такава. Защото НАТО предлага всъщност е, много по-лесни решения за реагиране на заплахи и рискове. Но нещата са стриктно свързани с е, приноса и участието на САЩ без е, ролята на САЩ и приноса на е, САЩ, е, които играят ролята на Примус и Парес, просто НАТО няма да бъде това, което е в момента. Така че нещата са свързани най-вече е, в момента е, тук в Европа с е, Русия. Изучаването, проучването, анализирането на Русия, бих нарекал това. Русия като че ли предлага един по така по <laughs> по-грубичък подход и по отношение на Европа, и по отношение на някои от партньорите в Юго-Источна Азия, но какви са потребностите да предприемем действия и какви е, са исканията на Америка понякога е, към нас. Е, това са две е, различни неща, но същевременно нещата опират и до финансиране, до финансови ресурси и до възможности. Много често обаче, когато ние не сме в състояние да предприемем нещо, а ни се ще да го предприемем, е, молим Америка да направи това вместо нас или просто оставяме американците да действат. Така че а, ми се струва по-реалистично да говорим за европейска отбрана, а, а, която трябва да бъде по-ефективна. А разходите за отбрана в момента на европейско равнище и в държавите членки очевидно не позволяват тази ефективност, която бихме си пожелали индустрията, технологиите, е, говоря за оръжейна индустрия и технологии в областта на отбраната, биха могли по някакъв начин да бъдат хармонизирани, е, когато държавите членки обединят и финансовите си ресурси и знанията и уменията, експертните познания, тогава биха могли да постигнат по-висока степен на ефективност. Благодаря за толкова интересния дебат. Четири коментара за демократичния контрол. Споделям е, призива да има повече парламентарен контрол над е, особено военните операции, но решенията е, за това се вземат на национално ниво, особено решенията за разполагане на военни сили. 12 страни членки поне трябва да имат решение на парламента, на националния си парламент. Ако искате е, засилване на контрола, това трябва да бъде направено на национално ниво и само няколко варианта има, които договора дава възможност парламента да бъде по е, да има по-засилена участие е, в по програмата ти не може единствено парламента да е, участва. После е, постоянното структурирано сътрудничество и колко страни членки трябва да участват. Аз, ако правилно разбирам, за е, разлика от засиленото сътрудничество се пред, пред, за структурното сътрудничество се предвижда само едно такова, така че има смисъл е, максимален брой страни да участват в постоянно е, структурирано сътрудничество. Е, тоест да бъде споделена рамката, не както е при засиленото сътрудничество, Балтийско и така нататък. После е, клаузата за солидарност и е, е, какво могат да правят военните при граждански катастрофи. Аз считам, че страхът, че военните могат да бъдат използвани за потискане на бунтове, например, е напълно необоснован. Военните в такъв смисъл могат да участват в спешни ситуации, примерно катастрофи, свързани с химически или ядрени инфраструктури. Стотици са нещата, по които военните могат да се намесват в граждански кризи в Германия това се случва, ясно е разписано какво може да се прави и няма никакво намерение подобни структури да използват сила срещу европейските граждани. И е, идеологическия дебат дато и, е, НАТО и ОПСА. Нямам много коментари, които да са различни от това, което казаха британските ви колеги. Е, но ако трябва да бъдем прагматични, трябва да има възможност да се споделят е, прагматично задълженията. И примерно въпросът е щат, щаба да речем за Европейския съюз. Правилно коментирахте тук къде е, а, къде е проблема с щатите, но а, да има различен щаб за военните операции в а, Средиземноморието или в Африканския рок, те да са различни тези щабове, според мен трябва да се търси прагматичния момент, да речем за Аталанта, е необходимо да има щаб и може да се постигне това. Благодаря. Само две е, много кратки бележки по два въпроса, които бяха повдигнати. Първо, относно структурираното сътрудничество. Е, в доклада не се споменават бройки, там са заложени два критерия първия критерий е развитие на а, възможности за отбрана и второ капацитет за предоставяне на а, войски. Тези два критерия трябва да бъдат изпълнени от участващите а, държави. Втория въпрос се отнася до мониторинга от страна на парламент. Според мен е добре да има повече парламентарен контрол, но ни ограничават разпоредбите на договорите. Когато става на дума за операции на ОВППС в рамките на член 6 се е, е, намаляват възможностите на парламента различно. Когато когато стана дума за международно сътрудничество и ролята на парламента, възможността на парламента биха могли да бъдат защитени и от съда. Съда вече ни каза, ни каза, че парламента трябва да бъде по всяко време и напълно информиран за всичко, което става. Това не е козметично решение на съда, то е изключително важно, що се отнася до, до междуинституционалното сътрудничество. Има не, граници. Сътрудничеството между институцията е, е подложено на определени е, граници. Председателя, благодаря ви. Благодаря на панелистите. Мисля, че беше доста интересно и полезно да ги слушаме. Е, ще разговарям с два, двамата докладчици да включат предложенията в техните доклади. Те бяха тук, е, е, участваха в дебата. Благодаря за съвета. Госпожо Спинели, искате ли да закриете? Благодаря на всички оратори. Нямаме време, тъй като преводачите трябва да си тръгват. Исках. Ще мина на италиански. Исках да премахна едно недоразумение. Колегата Йолайнен напомни, че парламентарния а, контрол не се отнася до гласуванията с мнозинство. Съгласна съм, но при тежки кризи, там където става дума за мир или война, трябва да се запитаме дали правото на вето трябва да бъде използвано. Просто така да поставя този въпрос. Конституционната демокрация в Европа е достатъчно развита. И сега няколко думи за НАТО. Господин Силвестър каза нещо, което ми се стори много интересно. А, не, че НАТО е по-лесното решение за страните членки, а и че иллюзията на националния суверенитет се поддържа много по-добре от НАТО, отколкото от Европейския съюз. Това ми се струва много показателно. Бихме могли да помислим още по този въпрос. Тук не става дума за простотата на решенията, а за запазване на иллюзията благодарение на НАТО. Благодаря ви. Е, още веднъж благодаря на колегите